please take... Колеги, моля ви, заемете местата си и нека да, да започнем е, заседанието на интерпарламентарния ни комитет. Преди всичко искам най-сърдечно да приветствам с добре дошли представителите на националните парламенти. На първо място на Латвийския сейм – тъй като Латвия е страната, която в момента председателства Европейския съюз и Комитета на министрите. Добре дошли на днешното заседание, което е част от процеса Европейска парламентарна седмица. Аз мисля, че това е един от елементите, които допринасят за по-непосредствен диалог по конкретни теми. И според мен по всички тези теми е, се налага активно сътрудничество между нас, Европейския парламент и националните парламенти. Избрали сме две теми. Ще имаме две обсъждания. Първата тема е координация на Европейския съюз във връзка с агресивното данъчно планиране, данъчните измами и укриването на данъци и а, отговорност на надзорните органи а, в областта на финансовите услуги, най- услуги най-вече в Банковия съюз. Като имам предвид големия брой участници, едва ли ще е възможно всички да вземат думата и все пак ще се опитаме да дадем думата на колкото е възможно повече национални парламенти и камери. Максималното време за изказване е две минути. Ще се постараем да се придържаме към графика с необходимата гъвкавост, депутатите, било то от националните парламенти или от Европейския съюз, могат да попълнят картите, които се намират в залата, ако желаят да вземат думата. Схемата е позната. Трима представители на национални парламенти, един евродепутат. Това са организационните правила. Предлагам да преминем към първата тема. Едва ли е необходимо да обяснявам защо според нас тази тема е особено актуална в Европейския съюз. Все още не е конкретизирана окончателната форма на инициативата ни, но за сега ние имаме един доклад по законодателна инициатива на основата на анализа на пропуските, слабостите, търсим онези области, в които е най-целесообразно и важно Европейската комисия да внесе законодателно предложение в областта на данъчното облагане. И като имаме предвид е, специфичната природа на е, правомощията и особената роля на националните парламенти в тази област, според мен е особено важно да обсъдим общо този важен въпрос – а сега за три кратки петминутни изказвания ще дам думата на първите оратори и след това ще проведем разисквания. Първо, господин Бурхард Балц. Заповядайте. Благодаря. Благодаря ти, Роберто. Искам да приветствам с добре дошли е, в е, Брюксел всички колеги, дошли за тази важна среща значението на една справедлива политика за корпоративно данъчно облагане е първостепенно, когато говорим за борбата с измамите и укриването на данъци. Темата стои на вниманието на Европейския парламент е, и в предишния мандат, и в сегашния състав на парламента. Според разчетите на Европейския съюз, размера на сенчестата економика в Европейския съюз е близо една пета от БВП – според разчетите всяка година цената на данъчните измами и укритите данъци е над 1 трилион евро и то само в Европейския съюз. Неетично, е несправедливо е а, към онези, които се трудят честно, упорито и плащат данъците си, за да може да се развива и функционира правилно обществото образованието, здравеопазването, социалната област. Програмите и дейностите страдат най-тежко от това състояние. Така се излагат на риск усилията на нашите страни, които се стремят да възстановят стабилните публични финанси. Укриването на данъци, данъчните измами подкопават доверието в държавните институции. Има огромна разлика между укриването на данъци и данъчните измами. Укриването на данъци е неправомерно използване на възможностите в данъчното законодателство, докато измамите са е, вид престъпление, чиято цел е да не се платят дължими данъци. Необходим е реалистичен подход на Европейския съюз, за да разработим един колективен подход към борбата с укриването на данъците и данъчните измами. Явлението засяга всички държави членки. Трансграничният характер на голяма част от е, тези е, действия изискват ефективно сътрудничество. Ние настояваме за реалистичен подход към борбата с укриването на данъци, избягването на данъците и данъчните измами. всички изисквания на данъчното законодателство трябва да се изпълняват от предприятията, които работят в държавите членки. Това има значение за държавните бюджети, е, за данакоплаците, за гражданите и надяваме се, че ще доведе до повишаване на качеството на публичните услуги. Борбата с това явление трябва да бъде за предпочитане на глобално равнище, особено сега, когато финансовите услуги се оказват в много голяма степен взаимно свързани и подвижни. Ние сме за данъчна координация, а не за данъчна хармонизация. Това означава усъвършенстване и модернизиране на данъчните системи на държавите членки в съответствие с първичното право на Европейския съюз в областта на данъчното облагане, ролята на Европейския парламент е ограничена, свързана е най-вече с консултативна и координационна роля. Групата на НП винаги е насърчавала и подкрепяла държавите членки да направят преглед на своите данъчни системи, когато това се налага, за да се повиши тяхната ефективност и ефикасност, като се премахне ненужното административно бреме, без да се намаляват данъчните постъпления, които са дължими на хазната. Това означава ефикасна борба с измамите, укриването и избягването на данъци, включително и когато говорим за участие на трети страни. Но Европейския парламент иска да направи една следваща стъпка по отношение на прозрачността, координацията и преобразуването на, на разпоредби на данъчното законодателство. Ние настояваме за бързи действия за а, така наречените а, предварителни преюдициални заключения по а, данъчното а, законодателство. За това настояваме в нашата парламентарна комисия по економическите въпроси. Генерална дирекция Максуд също работи по а, преобразуването и координирането на данъчните политики на държавите членки. Ще продължим да работим в тази насока, най-вече за прозрачността, която се гарантира за данокоплатците. В областта на данъчното облагане само от месец или малко повече се въвежда задължителния автоматичен обмен на информация. Ние горещо приветстваме решението от миналата година за автоматичен обмен на информация. Това бяха решенията, които бяха взети от Г24 и на пролетния е, съвет, за да може автоматично да се обменя информация на основата на реципрочност. Тази посока трябва да се работи и в по-широки мащаби, не само е, в рамките на групата на 24-те. Директивата за дружествата майки и дъщерните дружества ще е, трябва да бъде преразгледана с оглед е, на действията на корпоративни групи за агресивно данъчно планиране и укриване на данъци. Така ще се прекрати злоупотребата с разпоредбите на тази директива и ще се постигне по-висока степен на, е, на изпълнение на нейните изисквания. Ние продължаваме да настояваме на предложението за обща консолидирана корпоративна данъчна основа, което ще укрепи и единния пазар. И накрая искам да подчертая, че законодателната резолюция на парламента в тази насока ще послужи като добра основа за един разумен компромис. За сега парламентът работи за създаването на комисия, която да проучи практиката на предварителните заключения, да се направи също така проучване на автоматичния обмен на информация при такива предварителни решения, за да можем да бъдем готови с законодателно предложение през пролета на тази година. Бъдещето на борбата срещу укриването и избягването на данъци и е, данъчните измами е свързано с по-решителни и съгласувани действия на европейско, а и на национално равнище. Ето защо използваме случая, е, че имаме съвместно заседание с представители на националните парламенти, за да подчертаем колко необходимо е, е да сътрудничим, за да постигнем напредък по тази тема. Благодаря. I give the floor. Благодаря, Бъркърт. Давам думата на следващия оратор, Анелис Дос. Благодаря. Аз съм очарована от факта, че провеждаме това заседание. Толкова много а, депутати и експерти в областта от целия Европейски съюз. Надявам се, че ще мога да се огранича в петте минути, за да може да имаме време за дебат. Мисля, че е ясно за всички нас като депутати, че е, превентивните мерки са много важни, за да предотвратим агресивното данъчно планиране и избягването на данъците. До момента не сме много успешни в тази насока. Виждаме, че обществеността е ядосана и продължава и ядът се е, увеличава. В някои от нашите държави членки виждаме подкрепата на екстремистски партии. Хората смятат, че е, едни закони въжат за едни хора, а други закони въжат за, за други, които могат да избягват плащането на данъците. Мисля, че е дошло времето, когато трябва да докажем, че е, политиката, която провежда Европейската комисия политика на последния шанс. Това е наистина нашия последен шанс да променим данъчната политика, защото трябва да направим да отбележим истински напредък в тази област. Радвам се, че може да обсъдим този въпрос заедно тази сутрин, защото не смятам, че това е отделен въпрос, второстепенен въпрос, както каза колегата Балт. Аз съм съгласна с него. Наистина много от нашите партии са съгласни по принцип, че трябва да има промени. Виждаме много аспекти на корпоративното данъчно облагане. Ето един пример – споменат от господин Палц, консолидираното корпоративно данъчно облагане. Имаме нужда от общо споразумение, от повече яснота за авуарите, за, за имуществото, което трябва да се облага. Но подробностите са важни и винаги, когато нещата опират до правоприлагане, виждаме, че има проблеми. Неща, които са по принцип малки, спират движението, защото става дума за различно тълкуване. Ние като депутати трябва да покажем, че политическият подход може да допренесе именно за преодоляване на разликите между нашите нации. Не може да приемем държа... гражданите от малките и средни предприятия да плащат данъци, а в същото време да има компании, които са големи компании, които почти не плащат корпоративен данък. Ние не може да приемем това като депутати. Така че трябва да се придвижим напред, трябва да отбележим е, успех с тези мерки. Аз работя отдавна в е, тази област и знае, че много от вас е, правят предложение в тази насока. Трябва да имаме едно разумно корпоративно данъчно облагане. Трябва да имаме обща дефиниция за данъчните оазиси и да престанем да се караме за, по този въпрос. Трябва да имаме механизъм, може би черен списък на компаниите, които не плащат или избягват да платат данъци. Трябва да реагираме бързо, трябва да използваме инерцията, която вече се е насъбрала и е, страна по страна да се опитваме да решаваме проблема. Проблемът е и при мултинационалните компании. Имаме нужда от разумен механизъм, който да отбележи резултати. Трябват ни бързи резултати. Това очакват от нас тънакоплатците, това очакват малките и средни предприятия от нас. Мисля, че като депутати трябва също така да проведем и дебат. И този дебат трябва да бъде по-всеобхватен, отколкото е бил в миналото. Данъчната политика не е включвала до момента социалните партньори, не е била представителна по отношение на всички бизнес сектори и не е включвала синдикалните движения, не е включвала гражданското общество. Това трябва да се промени. Зная, че има хора тук в тази зала, които ще ме подкрепят. Трябва да преминем а, границите на прозрачността, трябва да имаме а, мерки за това. Някои от тях може да са болезнени Зная, че някои от вас, които представляват партии, които са управляващи в момента партии, трябва да поемат отговорността за тези мерки. Ние не винаги сме били проактивни в тази област, както би трябвало да бъдем, но сега е назрял моментът, когато трябва да да изпълним обещанията, които сме дали на гражданите. Трябва да осигурим равнопоставеност. Господин Палц говори за малките и средни предприятия. Естествено, всички тези мерки ще допринесат за економическия напредък, защото тогава най-успешните компании ще могат да предоставят по-добрите услуги, а няма по-успешните компании да са компаниите, които по-добре избягват плащането на данъци. Надявам се на един открит дебат с вас, надявам се на конструктивно сътрудничество с вас през следващите месеци. Трябва обаче едно е важно. Трябва да реагираме бързо. Благодаря, Анелиза. А сега давам думата на госпожа Валер Молтанье, директор от Генерална дирекция ТАКС от, от Европейската комисия. Merci beaucoup, monsieur благодаря, господин председател. Дами и господа депутати, за мен е удоволствие да мога да говоря днес пред вас. Благодаря на Европейския парламент, че даде възможност на Европейската комисия да ви запозная с начина, по който ние сме се ангажирали във воденето на тази обща битка. Ние осъзнаваме колко важно е да се предприемат спешни мерки е, и те да бъдат е, амбициозни в областта на данъчното облагане. Това е тема, която председателят Юнкер и комисарят е, Московиси поставиха в центъра на своето внимание. Комисията се е ангажирала с борбата срещу укриването на, данъчните, на данъците и данъчните измами. Бяха предприяти документи през 2012 година, които бяха последвани от конкретни действия в по-голямата си част, но остава да се свърши още много работа по този въпрос, особено а, когато се прави разграничение между оптимизиране на плащането на данъци и данъчните измами. Някои от мерките, които се осъществяват в Европа и в глобален мащаб, са на вниманието на Г20. Ако те са, трябва да се види дали те са легални или пък са резултат от нещо, което не е приемливо, а именно, че водят до изкривяване на конкуренцията в данъчната област. Европейската комисия за тази година е предвидила мерки в програмата работната програма на комисията, за да се гарантира прозрачност в фискалната област и да се гарантира поставеност в фискалната сфера. Ние, като комисия, насърчаваме засилено административно сътрудничество чрез автоматичен обмен на информация. Това го правим отдавна. Господин Балц припомни, че е постигнат значителен напредък в тази област. Беше сложен край на, данъчна, на банковата тайна и се премина към автоматичен обмен на информация. Знаете, че в момента ние договаряме споразумение между Европейския съюз и някои държави като Швейцария, Лихтенштайн, Сан Марино, Монако по отношение на обмена на информации с тези юрисдикции. Ние държим на прозрачността и трябва да се направи нещо повече в това отношение. Ние искаме да има прозрачност в тези предварителни данъчни решения, така наречените Advanced Tax Rulings и обмен на информация по тези Advanced Tax Rulings между държавите членки. Това е една от инициативите, които са предвидени в работната ни програма. И считам, че това се очаква с нетърпение от държавите членки, тъй като извън европейските институции много от държавите също споделят убеждението, че трябва повече да се сътрудничат, за да може да се облагат справедливо с данъци реализираните печалби в съответните юрисдикции. Относно данъчната конкуренция в вътрешния пазар. Подходът ни в това отношение е да работим, за да може облагането на предприятията да се осъществяват там, където се осъществява економическата дейност на тези предприятия, за да се борим срещу подкопаване на данъчната основа и използване на една или друга юрисдикция според това, къде може да се получи най-добър резултат, що се отнася до данъците. Това не означава да се примахне изцяло конкуренцията в данъчната област на вътрешния пазар. Това не е целта. Целта е да се гарантира взаимозависимост между осъществяваната економическа дейност и данъчното облагане. Госпожа Докс вече спомена, че са постигнати доста неща в борбата срещу несъответствията, когато се извършват, например, предлагане и вземане на заеми вътре в една економическа група с цел избягване на плащането на данъци, както и в някои други сфери. Ние трябва да се възползваме от това, което се е направил, прави в тази област в Г20 и ОСДМ и да се използват стандартите, които са се разработили в световен мащаб, те да станат част от това, което правим тук в Европейския съюз и те да са част от прозрачността и да са в полза както на предприятията, така и на държавите членки. В тези рамки комисията в своята работна програма е предвидила инициатива до лятото на настоящата година, за да направи преглед на начина по който облагането на предприятията трябва да гарантира лоялната конкуренция на вътрешния пазар. Ние също ще преразгледаме начина по който може да се предаде повече диматик, динамика в преговорите ни за установяване на обща консолидирана корпоративна данъчна основа. Тоест не става дума за отбранителни действия, а по-скоро за по-настъпателни действия на създаването на рамка, която да се прилага на целия вътрешен пазар, да намали административните разходи, свързани с данъчното облагане и да примахне някои трудности, които се изпитват, свързани с подкопаване на данъчната основа, на липса на прозрачност по трансферите и прочее. В заключение искам да кажа няколко неща, припомняйки принципите, на които и основните фактори по отношение на наблюдението, знаете, че данъчното облагане е прерогативите изключително на държавите членки. Структурните реформи, които се изискват от държавите членки, целят да се създадат данъчни системи, които да насърчават растежа и това е предвидено в препоръките за отделните държави. Намаляването на облагането върху а, труда или трудовите доходи и недопускане на негативно влияние върху растежа по-добри мерки за борба с данъчните измами, избягването на данъчното облагане на национално ниво. Всичко това са в основата на дейността на държавите членки при осъществяване на данъчните им реформи, които трябва да създадат една добра среда както за предприятията, така и за гражданите, която да насърчават заетостта и растежа. Ние ще продължим да работим. Разчитаме в голяма степен на подкрепата на националните парламенти, както и на Европейския парламент. По време на обсъжданията в съвета ние разчитаме на такава подкрепа, въпреки че понякога хода на тези преговори ни разочарован, но все още се изисква вземането с единодушие на европейско ниво по този въпрос. Благодаря ви за вниманието. Очаквам да участвам в дебата по този въпрос тази сутрин. Сега давам думата на първия оратор от Латвийския парламент, господин Едвардс Милтенс. Има 12 записали се за изказване. Всеки от тях ще разполага с по 2 минути. Имате думата. Thank you. try to fit in in two minutes. Благодаря, ще се опитам да се вместя в тези две минути. Смятам, че последователното противодействие на укриването на данъци ще допринесе за растежа в Европа и Латвия ще продължи да работи по работната пътна карта, за да се постави на вниманието на всички заинтересовани страни този въпрос. Ограничаването на укриването на данъци и на агресивното данъчно планиране могат да бъдат намалени чрез законодателни решения, чрез предварителни трансгранични решения. Всичко това ще залегне в пътната карта Латвийското председателство също ще е, продължи е, работата е, по кодекса за поведение в областта на данъчното облагане на предприятията, патентните режими и взаимоотношенията с третите страни. За да може пълноценно да се прилага директивата за административното сътрудничество с измененията и допълнението от миналата година, Една от задачите на латвийското председателство е да продължи да работи по усъвършенстването на директивата за данъчното облагане на доходите от спестявания. Ще работим и за по-активния обмен на информация между различните държави и членки във връзка с тяхното данъчно законодателство и третирането на определени доходи. Латвийското председателство вижда някои важни предизвикателства в е, е, директивата за лихвите, авторските и е, лицензионните възнаграждения, както и за сливанията. Тук имаме един широк кръг въпроси, като например минимално равнище на данъчно облагане, което остава в компетенциите на държавите членки. Що се отнася до обща консолидирана корпоративна данъчна основа и предложението за директива в тази връзка, има разнобой становищата, каква посока трябва да се работи по това предложение. Латвия ще продължи да работи по онези предложения, които имат международно измерение, както и възможностите за съвместяване на споразуменията с трети страни с европейското законодателство. Що се отнася до Латвия и ние, както много други е, държави членки, се сблъскваме с е, масирано агресивно данъчно е, планиране, укриване на данъци и избягване на данъци. Много често се сблъскваме с данъчни декларации, в които е посочена нулева сума, но за да можем да се справим по-ефикасно, ни е необходим един съгласуван подход. Благодаря. Благодаря. Следващия ни оратор е Южен Бержие от е, Люксембург. Благодаря. Искам да кажа няколко е, неща. Едва ли ще се изненадате. Става дума за тези е, предварителни решения по данъчното облагане. облагане 26 държави членки използват тези рулингс те се прилагат от доста години. Моделът варира от една до друга държава, но няма да се спирам на широката палитра от тези възможности. Както показва тези Advanced Tax Rulings, това са едностранни решения на националните администрации. Комисията потвърди че тези рулингс отговарят на общностното право и те нямат нищо общо с данъчните измами. Те са напълно легални. Правото в Люксембург по отношение на тези рулингс, така наречената сега афера LuxLeaks, тук мога да ви уверя, господин председателю, че Великото херцогство наред с още 25 държави членки, прилагат една и съща мярка за Advanced Tax Rulings и това съответства на националното, на европейското, на международното право а, и на правилата, свързани с избягване с двойното данъчно облагане. Да, има разлики в прилагането в различните държави членки, а, има случаи, при които може да се стигне, в резултат на тези рулингс, да се стигне до много ниско данъчно облагане. Така че нека да променим нещата заедно, да променим правилата. Моята държава, моето правителство е убедено, че Европейският съюз може да играе водеща роля в това отношение. Тази инициатива трябва да бъде международна в рамките на Организацията за економическо развитие би била идеалното място това да стане. Целта е да се създаде равнопоставеност. Искам да подчертая, че ние от Люксембург вече представихме на комисията всички Advanced Tax Rulings, целия пълен списък Имаме централизирана комисия, която се занимава с тези рулингс. Има пълна прозрачност. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Давам думата на Ричард Йонг от Френския сенат. Благодаря, господин председател. Мисля, че вървим във вярната посока. Що се отнася до прозрачността, това вече беше казано хватка е голям напредък по отношение обмена на информация. Решението или по-скоро на предложението на президента Обама да даде на възможност на американските фирми да върнат да се върнат в САЩ, що се отнася до техните печалби и облагането им, което ще доведе до набирането на доста средства. Това е опит за, избяг... за слагане на край на укриването на данъци на данъчните измами. Ние имаме тук в Европейския съюз обща валута, обща бюджетна политика, но ако има разминаване в данъчното облагане от 15 до 30% или повече, това всичко губи своя смисъл. Необходимо е да се работи по създаването на обща консолидирана данъчна основа, но не се постига особен напредък. Тук се прилага правилото за вземането на решения с единодушие. Националните парламенти имаме отговорност да упражняваме натиск, за да можем да постигнем напредък в това отношение. Относно облагането на финансовите операции, Франция, заедно с други, даде своя принос това отношение. Знаем, че има трудности в постигането на общо съгласие ако има такава, такъв данък с широка данъчна основа в размер на 0,01 до 0,1% и за определен срок 3-4 години. Има опт-аут за някои финансови продукти, например дериватите. Всяка държава има свои водещи финансови инструменти, които не искат да се облагат с данък така че може да се предвиди такъв опт да аут в този случай и така може да се стигне до хармонизиране в известен смисъл. Благодаря. Предвидено е разширено сътрудничество в рамките на Европейския съюз има възможност за опт-аут. Ние се опитваме да работим на тази основа, що се отнася и до облагането с данъци на финансовите операции. Давам думата на Паулуса от Португалия. Sr. Presidente, eu pedi a palavra na segunda sessão, não nesta. Deve haver um engano. Ok. So, from European Parliament, Theodor Stoloyan. Theodor Stoloyan. Благодаря. Голям проблем за моята държава е, че данъците трябва да се плащат в страната на економическата дейност на компанията. На компанията. Аз искам да благодаря на комисията за споразумение с съвета за изменение на директивата за дъщерните, облагането на дъщерните фирми и на фирмите майки. Хубаво е, че в тази директива е заложено заложена клауза за борба против данъчните измами и че данъците ще се плащат в страната, където се случват е, бизнес дейностите. Но въпреки това, има проблеми, проблеми, които до момента ни пречат да постигнем споразумение. Например, е, регистъра на собствениците – много трудно е да се приемат анонимни компании, които да оперират в трети страни или в други държави членки, без да се знаят собствениците на тези компании. В същото време се говори за мултинационални компании, които последователно не докладват заплащането на данъците в отделните държави членки. Економическата база също не се обявява за облагането. Ето защо според мен е необходимо заедно с САЩ, Европейския съюз, да вземе мерки за борба срещу данъчните оазиси, така че те да се включат в системата за автоматичен обмен на данни. Ние не може да работим с, системата, коя, с система, която включва само част от света. Благодаря от Белгийския парламент Жорж, Жорж Килкине. Мерси, Благодаря, господин председател. Това разискване изисква да се обърне спешно внимание на въпроса, както от страна на Европейския парламент, националните парламенти, така че се радваме, че включвам в дневния ред. Аз поделям това, което се прави в САЩ. Мерките бяха строги с въвеждането на фатка. държавите, доста от държавите членки бяха засегнати от мерките за бюджетни ограничения и трябва да се отчита, че неплащането на данъци лишава държавите членки от важни ресурси. Така че трябва да се избегне лицемерието и да се води борба с данъчните убежища в Европейския парламент трябва да поставят на масата различните практики, които се прилагат в отделните страни. Трябва да се публикува целият списък на тези рулингс, не само резюмета, които се публикуват в, по интернет, защото бихме искаме облагането с данци да става там, където се реализират печалбите. Необходимо е да се примахнат неприемливите практики. За това трябва да се защитят в по-голяма степен лицата, които подават сигнали за нередности. Необходимо е тези практики постепенно да бъдат признати за незаконни, защото въпреки, че на този етап не, не са изцяло незаконни, те са неетични. В Белгия моята партия винаги се е обявяла против съществуващите еквивалентни системи в други страни като начин за привличане на капитали и за създаване на работни места, което обаче е, е в интерес на многонационалните компании, които се ползват от е, изключително ниски данъци. Ален е, Люе от Френския сенат има думата. Благодаря, господин председател. Радвам се, че Европейския съюз проявява интерес към агресивното данъчно планиране, и разрушаването на данъчната основа. В рамките на Съюза мисля, че постигаме напредък, въпреки че имаме като пречка вземането с единодушие на решенията. Но могат да се вземат някои решения, които позволяват на някои от компаниите да се използват, възползват от вратичките, които съществуват и да не плащат никъде данъци. Затова публикуването на тези Advanced Tax Rulings биха били нещо положително като стъпка. Трябва да се работи за създаване на обща консолидирана корпоративна данъчна основа, но тук остава да се свърши още доста работа. Трябва да се премахнат онези решения, които, както каза колегата от Белгия, водят до фискална конкуренция, което противоречи на духа на лоялната конкуренция. Хибридните дружества, които се създават в някои от държавите членки, чието управителни съвети са, например, в Бермудите, ако трябва да споменем едно от тези места, без да се облага дружеството в Бермуда а това е европейско дружество, но всъщност в никога държавите членки не се облага с данъци. Трябва да се помисли по въпроса за тези хибридни дружества. Това би било добра стъпка, която можем да предприемем тук в Европейския съюз. Благодаря. Калемец Калев от Естония има думата. Благодаря. Тъй като чухме доста тревожни изказвания. Аз пък ще ви дам един положителен пример. В Естония 95% от данъчните декларации се подават по електронен път. През юни 2014 година въведохме данъчен портал за всички фактори, които са на стойност над 1000 евро, е, той се обрабатва автоматично, което означава, че е, укриването на данъци се намалява. През 2014 е, година, по-конкретно през декември, постъпленията от ДДС бяха с 14,7% по-големи, отколкото за същия период на предходната година. Въвеждането в през юни е миналата година на задължителното регистриране по ДДС в е, данъчния портал доведе до е, едно от увеличение с 16 000 души. Това може да ви звучи малко, но това за нас са 2,7% от дънакоплаците. Отново и управлението големи данакоплаци увеличи броя на регистрираните. Е, това са е, данакоплаците е, с регистрирани по данъчните декларации и суми над 100 хиляди, но за нас, както казвам, малка економика, резултатите са много добри. Благодаря. Благодаря сега от Европейския парламент. Хана Малетич има думата. Zahvaljujući pozdravljam sve predstavnike nacionalnih parlamenta. Благодаря. Искам да приветствам всички колеги от националните парламенти и колегите от Европейския парламент. Мисля, че всички може да сме доволни от факта, че е, европейските институции се отнасят сериозно към въпросите за данъчните измами. Това е един от въпросите, с които се занимава Комисията по економически въпроси и също така е един от въпросите важен приоритет за европейския семестър. Важен, важно е да имаме единен подход. Важно е да имаме добро сътрудничество и добро управление на данъчните политики и да използваме ефектите на синергия. Също така е важно да имаме добро обучение на данъчните служители и да въведем нова оценка и система на контрол. Трябва да имаме проактивна роля на данъчните служби при идентифицирането на проблемите и тяхното решение. Проблем е, че имаме различни системи в държавите членки, някои от тях са много скъпи. Ако имаме една обща система, ще имаме по-бързи резултати за по-кратко време. Положителните ефекти, положителните резултати са важни за нас, така ще възвърнем доверието на гражданите и ще подкрепим предприемачеството. Това е основата за економическия ръст, растеж, който искаме да видим в Европа. Янту Мей от Ирландия. Uh, Благодаря за, данъчното, за данъчните измами избягването на плащане на данъци. Е, трябва да видим всичко в контекста на ОИСР. Една забележка имам. Говори много за избягване на плащане на данъци в контекста на ОИСР, а в европейски контекст говорим за, за неплащане на данъци. На национално равнище това са легални дейности и се вижда, че прерогатив на националната държава е да решава а, по какъв начин да се плащат данъци и а, на какви критерии трябва да отговарят измамите при неплащане на данъци. Благодаря Хуберт Фукса от Австрийския парламент. Благодаря, господин председател. Аз наистина смятам, че концепцията трябва да бъде систематична, трябва да бъде обща, особено за компании, които оперират в повече държави членки. Освен това, трябва да има обща данъчна основа и обща данъчна ставка. По този начин няма да има конкуренция между държавите членки и борбата срещу данъчните измами ще е по-ефективна. Трябва да предприемем и мерки за това да няма данъчни облагоденствания като в страни като Люксембург по отношение на ДДС Смятам, че самоначислението е един от добрите механизми. Благодаря. Благодаря. Ян Замраден от Чешкия парламент. Vážený pane předsedo, dámy a панове. Господин председател, дами и господа, Бих искала да кажа нещо по-общо от това, което казаха колегите преди мен. Най-напред искам да подчертая, че въпроса за данъчното облагане е изключително чувствителна тема. Аз съм за това решенията за данъчното облагане и за данъчните ставки да се вземат на национално ниво. Това, което трябва да се прави на европейско ниво е борбата срещу укриването на данъците и данъчните измами, срещу данъчните обежища във всичките им форми. Искам да подчертая това, което каза колегата от Естония. Приминаването към използване на цифровите технологии трябва да стане максимално бързо, защото ще се намалят разходите, свързани с събирането на данъци трябва да се държи сметка не само за събирането на данъци, но и за тяхното преразпределене. Разпространено е, е погрешното мнение, е, свързано с е, безграничните възможности за економически растеж и увеличаване на богатството благостоянието в Европейския съюз и в света като цяло. Това е опасна иллюзия. Трябва да говорим и по тези общи въпроси тук в Европейския съюз. Бих желал също да подчертая амбициозният инвестиционен план, обявен от председателя Юнкер – той беше обсъден на предишното ни заседание. В него се съдържат важни амбиции, увеличаване с 15% на инвестициите, използването на този коефициент от 15. Необходимо е да има мотивация на данъчно ниво, за да могат частните предприемачи да участват в инвестиционния план на Юнкер. Благодаря ви. Благодаря. Кимо Сасе от Финландския парламент има думата. Благодаря ви много. Моля да си включите микрофона, каза председателят. Да, сега работи. Господин председател, напълно съм съгласен с това, че фирмите трябва да плащат данъци там, където се реализира печалбата им. Трябва да плащат само веднъж данъка, а не два пъти. Агресивното данъчно планиране е проблем днес, но след десетина години няма да е такъв проблем. И че няма да имаме корпоративно дан... на данъчна основа тогава. Важно е да се обърне внимание най-вече на разходите за производството. Всичко останало е свързано с програмиране, дизайн, маркетинг. Трябва да се запитаме къде се прави всичко това. Трудно е да се, или почти невъзможно е, че къде, къде точно става всичко това, защото може да става където и да е. В наш интерес е при програмирането и маркетинга които са голям дел от производствената верига, да не водят до изнасяне на производство, да речем, към Азия. Необходимо е да се избегне данъчната конкуренция и избягването на данъчното облагане. В Холандия, например, се опитват да привлекат всички патенти при ниски ставки така че ние можем да си говорим колкото си искаме за избягване на тези проблеми, но на практика те съществуват. Можем да се опитаме с 5% ставка облагане на фирмите за постепенното премахване, когато се плащ, когато се предлагат услуги на компаниите в бъдеще, именно те трябва да бъдат облагани с данък, така че корпоративният данък няма бъдеще. Благодаря. Последният оратор от Европейският парламент Верген Ланген. Благодаря. Господин председател, имам два коментара. Най-напред нелоялната конкуренция при данъчното облагане – вероятно ще имаме резолюция на парламента, която да даде възможност на парламента да обхване поведението както на, на европейски институции, така и на национални институции, защото проблемът с Нелоялната данъчна конкуренция е огромен и това не е само проблем с Люксембург. Ето, е, печалбите в Ирландия се облагат минимално. А почти в Ирландия няма лицензни такси. Така фирмите имат възможност да укриват своите печалби, да ги трансферират в щатите или някъде другаде. Например, разследванията срещу Амазон и Люксембург показаха, че въпреки, че има 6 директиви на Европейския съюз, въпреки, че имаме минимален праг, който, на минимален праг на ДДС, е, е, който сме постановили от преди 6 години, никой не спазва тези законови актове. Люксембург данъчната ставка е от 0,5 до 0,05%. Това е нарушение на данъчната конкуренция. И ние искаме да направим една анкетна комисия, е, която комисия да излезе с препоръки, а, така както направихме с комисията по а, болестта луда крава. Ще излезнем с препоръки. Е, аз съм оптимистичен в този смисъл. Надявам се държавите членки да не подкрепят, защото мултинационалните концерни много често смятат, че могат да поставят под натиск а, малки държави или пък да преместят седалището си. И на последно място имаше проблеми в Испания. 24 от 28-те големи предприятия преместиха седалището си в Холандия. Това не е нормално. Това искаме да разследваме и ви молим за подкрепа от националните парламенти. Защото имаме нужда от данъчна конкуренция, но нелоялна данъчна конкуренция от това нямаме нужда. Тя е вредна. Благодаря. И така, приключваме първия кръг на, на на нашето заседание, първата част, искаме да се придвижим към следващата точка от дневния ред. Не знае дали имаме време за още едно изказване. Uh, I, I can say that actually I think that final words of Mr. Langen I don't have to draw conclusion. Е, господин Ланген, неговите думи ще ги приемем като заключителни думи към първата част на нашата дискусия. Аз ще кажа самият няколко думи в заключение на семинари. Но наистина има нещо по средата между борбата срещу укриването на данъците и хармонизирането това описа именно нашият последен оратор. В тази област трябва да насочим усилията си. Това целим с нашите инициативи. Ще последват законодателни инициативи, за които обаче имаме нужда от подкрепа от националните парламенти. По тази тема ще продължим дискусиите и вероятно следващата година, когато се видим отново, ще може да кажем, че сме отбелязали напредък и има подобрение на ситуацията. А сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, която е също много важна. Това е отчетността на надзорните органи в финансовите услуги, особено по отношение на Банковия съюз. Голяма революция започна през ноември в областта с ССМ и механизма ССМ и е, Европейската централна банка поеха надзора на, на сектора. Очакваме много е, силни последствия за банковата система и финансовата индустрия. Мисля, че въпросът за начина по който функционира този механизъм, за начина по който той се развива и се отчита е много важен. Тук в разпоредбите имаме и член за националните парламенти, така че важно е според мен да започнем да мислим за това как може да използваме този механизъм и как да осигурим пълна отчетност на Банковия съюз. Давам веднага думата на Данута Хубне, нашият първи оратор. Благодаря, господин председател. Още в самото начало искам да кажа, че няма да се задълбочавам по темата за политиката, колкото правните аргументи. Като същевременно признавам, че политическите измерения на банковия съюз, банковия надзор и ЕЦБ и имат много голямо значение в наши дни. Отчетността и отговорността в края на краищата е сърцевината на легитимността в Европейския съюз и е, са легитимни институциите само когато те изразяват волята на европейските граждани. Това е истинската легитимност. Често пъти се казва, че политическите решения са легитимни, ако те отговарят на въжделенията и целите на гражданите. Така трябва да разглеждаме и Европейската централна банка. Трябва да признаем, че ЕЦБ има пълна легитимност, която му е гарантирана от договорите, ратифицирани от всички държави и членки. Тази легитимност им се придава от е, европейските институции, от националните парламенти, държавите членки. ЕЦБ работи в обществена полза за общественото благо, като гарантира стабилност на единната европейска валута с всички трудности при измерването на степента, до която ЕЦБ отговаря на очакванията и желанията на европейските граждани. Именно по тази е, тема ние непрекъснато провеждаме парламентарен контрол в Европейския парламент. От опит мога да ви кажа, че този парламентарен контрол има важни практически измерения. Сега няколко думи за надзора, за единия механизъм за надзор – който беше въведен пълноценно есента миналата година. Това придаде ново значение на отчетността и отговорността. Европейския парламент работи много по правните основания на Европейския съюз защото фактически в е, процедурата за вземане на съвместни решения Европейския парламент се оказа изключен от е, пълноправно участие в е, решенията по паричната политика и надзора. Нашата цел е надзорните решения да не засягат паричните аспекти и обратно. Защото иначе е застрашена легитимността. паричната политика е отговорност на ЕЦБ, но не бива да се забравя, че има двойна отговорност и към Европейския парламент, и към националните парламенти по този раздел от законодателния акт. Друго предизвикателство е неравнопоставеността между държавите членки, които са в еврозоната и държавите, които желаят да се присъединят към нея. В този случай единият надзорен механизъм не решава до край въпроса за бюджетните трудности при въвеждането на механизма, решенията на надзорните органи в цялостната система за надзор – имат бюджетни последствия на национално равнище. Тук дилемата е да има национални механизми за гарантиране на отчетност и отговорност при прилагането на един европейски е, надзорен е, механизъм поради разпокъсаността на системите на надзор в отделните държави членки. Както виждате надзора, който осъществява ЕЦБ, придава нова легитимност и същевременно създава нови предизвикателства, когато се е, договарят между институционални споразумения, между Европейския парламент и Централната банка. От момента работим по Постигането на такова споразумение чрез е, една е, помирителна процедура, мисля, че е, член 10 ясно разписва измеренията на отговорността, но трябва да добавя и прозрачността, които трябва да се гарантира чрез механизма. И в заключение мога да поставя въпроса, Възможно ли е да постигнем повече? И категорично да отговоря утвърдително да за прозрачността, отговорността, правните основания на Банковия съюз можем да направим много, но това може да се постигне само по линия на изменения на договора. Тази слабост отразява най-добре защо ние се стремим към постигане на междуинституционално споразумение за единия фонд за преодоляване на, на кризите. По този начин можем да използваме възможностите на договора. Благодаря. Благодаря Елиза Перейра, следващия оратор. Благодаря ви много. Мисля, че казаното от председателя Роберто Гвалтиери, че целият банков съюз е една революция, са основателни. Това действително е нещо изцяло ново. Ние изграждаме нещо от нулата, нещо, което беше необходимо по няколко съображения, които са ни известни добре. Все още се намираме в процес на изграждането на този съюз. Той не е завършен. Банковият съюз има три стълба. Двата вече са на лице. Единият е надзор, единият механизъм за разрешаване на кризи. Все още нямаме единен механизъм за гарантиране на депозитите. Ние искаме да има стабилни гаранции между правителствените решения да се прилагат на практика. Нашето безпокойство днес е да разберем в каква степен съществуващото законодателство, новата система балансират необходимостта от това да се гарантира независимостта на новият надзорен съвет, на новият съвет за разрешаване на банкови кризи. Необходимо е да има отчетност, което да осигурява легитимността. И бих искал също да спомена, че Европейският парламент изигра своята роля в изграждането на Банковия съюз още от 2010 година. Ние настоявахме да се премине към действие в тази постока, посока. Все още сме в процес на създаване на общите надзорни органи, които да гарантират равнопоставеност между 28-те национални надзорни органи, които осигуряваха надзор върху банките, застрахователните дружества, пенсионните фондове и прочие. Европейският парламент се умя да се противопостави да при назначаването на председателите на тези надзорни органи и спечелихме възможността да поискаме от тези председатели да се отчитат по конкретни въпроси на Европейския парламент. Ние започнахме през 2012 в недалечното минало, ние отидохме и по-далече чрез създаването на общ надзор и общ механизъм за разрешаване на банкови кризи в Европейския съюз, като надградихме над опита, който придобихме с предходните надзорни органи. И можахме да постигнем нещо на европейско ниво, което преди се решаваше изключително само на национално. Необходими са по-конкретни механизми, затова сега Европейският парламент одобрява чрез гласуване в Комисията по економическите и парични въпроси и в последствие в пленарна зала председателите на единият надзорен механизъм и на единият орган за разрешение на банкови си Има изслушвания предварително на кандидатите. И се гласуват първо в комисията ЕКОН, след това в пленарна зала на Европейския парламент. Председателят на единният надзорен механизъм също е задължен да представя пред Европейския парламент годишния си доклад. Той или тя участва в публични изслушвания относно изпълнението на задачите на единния надзорен механизъм. Това се прави два пъти в годината. Освен това, Европейският парламент може да поиска конфиденциални изслушвания по конкретни въпроси, свързани с изпълнение на правомощията на механизма. И освен това, можем да поставяме устни или писмени въпроси пред единият надзорен механизъм. И на последно място ЕЦБ и по-конкретно единият надзорен механизъм трябва да предоставят на парламента информация за вземането на решения. Това разбира се е конфиденциално, но това е важно, за да можем да разберем по какъв начин са взети решенията в рамките на системата. Всички тези разпоредби са заложени в регламента за единия надзорен механизъм. И както Данута спомена, има междуинституционално споразумение, което урежда тези въпроси. В момента ние изготвяме паралелна сходна система, която се отнася до единият механизъм за разрешаване на банкови кризи. Договаряме между институционалното споразумение, което ще бъде в голяма степен сходно на това за единия надзорен механизъм. И двете споразумения могат да се считат за стъпка напред, що се отнася до ролята, която ще играят националните парламенти и годишните отчети на тези два управителни съвета. Те ще бъдат представени в националните парламенти на участващите държави членки. Тези парламенти могат да правят коментари пред ЕЦБ по отношение на тези отчети. Освен това, могат да представят и въпроси. Националните парламенти могат да представят своите въпроси пред ЕЦБ и да организират изслушвания с участието на председателя или на член на управителния съвет на единия зорен механизъм. Това увеличава правомощията както на националните парламенти, така и на Европейския парламент и е, е стъпка напред, що се отнася до отчетността. Това е предвидено, трябва да го приложим на практика и трябва да обсъдим как могат да се организират тези изслушвания между националните и Европейския парламент, за да могат гражданите да разберат че не става дума за някакви абсолютни правомощия, че това е въпрос на независимост и че този орган е независим същевременно, но и подотчетен и се отчита както на националните парламенти, така и на Европейския парламент. Това е нова система, която създаваме в момента с взаимното разбирателство на националните парламенти и на Европейския парламент, а именно, че властта предполага отговорност. Благодаря, Елиза. Сега първо от Латвийския сен давам думата на Едвард Сметънс. No. I will be speaking instead of my okay. colleague. Аз ще говоря вместо моя колега. Наистина, от името на Латвийския парламент мога да кажа, ние оценяваме високо работата на Европейския парламент за създаването на надзорния механизъм и всички регламенти, които целят по-голяма отчетност и прозрачност. Банковият сектор зависи от много от своята репутация. Ако той няма добра репутация или я загуби, много лесно е той да се срути ще направим всичко възможно да укрепим репутацията на банковия сектор. Съгласна съм с госпожа Ферейра, която каза, че банковият съюз е революционна стъпка, защото е, тя укрепва доверието и репутацията на банковия сектор. Гражданите могат да са спокойни, че техните пари са в добри ръце. Много е важно, освен това, банките и акционерите носят отговорност при трудни ситуации и те отговарят пред правителствата за възстановяването на банките, а не отговорността да се носи от гражданите, което има ужасяващи резултати, ужасяващи последствия за домакинствата, за хората, Видяхме какво се случи. И в Латвия две големи банки се сротиха през 2008 и 2011 година, но ние имахме за щастие механизма за гарантиране на депозитите, който беше национален механизъм тогава и хората бяха спокойни. Така че надяваме се този механизъм да бъде приложен и хармонизиран в целия Европейски съюз. Когато става дума за трите стълба, те започват да работят едва сега. Е, с интерес ще следим тяхната роля, тяхното развитие. Благодаря за това, което казахте за ролята на националните парламенти. Дилемата е наистина да си отговорен и да си независим. Но благодарим и, за Евро... и на Европейския парламент за неговите усилия да постигне правилния баланс. Благодаря. Следващият оратор от Италианския сенат Пало Лиери. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с преждеговорившите, че за да се преодолее една криза, са необходими спешни извънредни мерки на Европейския съюз и това видяхме със собствените си очи през е, изминалите няколко години. Мерки, невиждани до този момент в Европейския съюз. И ако искаме да засилим отговорността и отчетността на националните банки и на Европейската централна банка, трябва да сме наясно, че системата на управление твърде усложнена и затова тя е, създава доста трудности за утвърждаването на отговорността им. Три бележки имам по казаното до тук. Първо, много важно е да се посочи, че най-общо казано, самостоятелността, независимостта на е, една национална финансова институция или на една европейска финансова институция от една страна и от друга страна нейната отговорност и отчетност са взаимно свързани и то в, в една право пропорционална зависимост. Колкото по-независима е, толкова по-отговорна трябва да е тя. А това изискване е само частично удовлетворено на европейско равнище. Иначе казано, самостоятелността далеч надхвърля степента на отчетност и отговорност. Второ, много важно е да държим сметка за е, особеностите на европейската финансова архитектура. Знаем, че Европейската централна банка се зае с процеса на банков надзор, без да поеме пълната отговорност и пълния кръг правомощия за регулиране на финансовите пазари, гарантиране на защитата на потребителите, които останаха национален прерогатив. Знаем, че Европейската Централна банка а, трябва да е наясно с състоянието на банките, на финансовите пазари и без обмен на информация, който за сега се затруднява, тази цел не може да бъде постигната. От тази гледна точка, според мен, много важна цел е да се изясни как ще се запълни е, тази празнота в обмена на информация, не само трансграничен обмен, но и междуотраслов обмен. Това ще засили отговорността и отчетността, според мен. И най-сетне, на трето място, искам да наблегна на необходимостта от един модел за ефективна отговорност на основата на три основополагащи принципа първо, ясно разписване на правилата и отговорностите. Второ, изцяло демократичен парламентарен контрол. И трето, мандат за независим външен одит, който да провери сметките, действията и изпълнението на препоръките с последващи действия. От тази гледна точка трябва да се проведе много активен диалог. В областта на паричната политика ние вече го водим, но са необходими и други е, действия. Знаем, е, че е, когато се водят преговорите, трябва да държим сметка за особеностите на американския пазар, на британския пазар. Паричният диалог се води от Европейската централна банка в рамките на своя мандат. Или иначе казано, трябва да сме наясно как изпълнява своята роля Европейската централна банка с оглед на нейните цели. Един такъв парламентарен контрол в никакъв случай не е посегателство срещу независимостта на ЕЦБ. Напротив, това ще покаже още веднъж връзката между отговорност и независимост. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор е господин Едуардо Кабрита, председател на парламентарната комисия по бюджет и економическа политика на португалския парламент. Em е, português. Е, е, Аз ще говоря португалски. Mais de saudar a importância do trabalho que o Parlamento Europeu fez neste domínio da União Bancária. Благодаря. Говорим за банковия съюз. Работата на Елиза Ферейра допринесе за преговорите и напредъка, който имаме при единия механизъм за възстановяване, за единия надзорен механизъм и за механизма за гарантиране на, на депозитите, тези механизми са основни за възвръщане на доверието на гражданите в банковата система. Когато се опитваме да намерим решение при облагането на данъците, когато се опитваме да намерим решение за това да накоплаците да не носят отговорност за проблемите на банковата система, то трябва да признаем, това е важен фактор, но не бива да забравяме. Става дума тук за демократична легитимност. Става дума за отчетност. Единият надзорен механизъм ще следи дейността на големите банки, но това не означава, че Европейският и националните парламенти са освободени от своята, от своята отговорност. В Португалия една от четирите големи банки е следено този механизъм специално, а, Европ... а, а Португалската централна банка излиза всяка година с доклад за цялото функциониране на банковата система на годишен принцип в Португалия. Но единият надзорен механизъм не бива да доведе до намаляване на демократичната легитимност. Една португалска банка е включена в единния механизъм за възстановяване. Това е решение на правителството и е много важно да има и парламентарен надзор в този процес, т.е. надзор от страна на националния парламент и на Европейския парламент. Трябва още от сега да започнем с дебата за паричния и валутен съюз, за функционирането на единия механизъм за възстановяване. Трябва да говорим с хората, които отговарят за единния механизъм за възстановяване и трябва да въвлечем и представителите на банките в този диалог. Благодаря.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 някои грешки в строителството на Европа. Европейският съюз съществува отдавна, а механизмите за надзор и за разрешение на банкови кризи са нещо ново. Създаваме банков съюз – разполагаме с механизъм, един механизъм за разрешаване на банкови кризи, но това, което е важно, е всичко това да позволи на банките да действат като банкови институции, а не да, финанс... за да могат да финансират економиките на отделните държави. Банките през последните години не играха и цяло своята роля което не допринесе за подпомагане на економическото развитие, както се очакваше. Необходимо е беше да се увеличи публичния дефицит, за да се финансира економиката. Това е грешка. Економическата дейност трябва да се подкрепи от банките, Аз съм от Кипър, господин председател, и за пръв път в историята, не само в Европа, въведохме а, система, а, която беше за намаляване на депозитите и не зная дали това не беше голяма грешка вложителите да плащат за грешките на банките, кое би било по-справедливо, кой трябва да плаща разходите за грешките на банките. Това трябва да са онези, които контролират банките, които са инвестирали в банките. Мисля, че е трудно да се намери съвършеното решение. Благодаря. Пауло Са от Португалия има думата. Криза интернационал 2007-2008. Отговорът на кризата от 2007-2008 година ни показа, че в много случаи на плещите на дънакоплаците падна огромно бреме. В Европейския съюз е взето решение да се измени механизма за надзор на банковия сектор, но е, се създава една иллюзия, е, че надзорът е, е достатъчен, за да се предотврати обезкръвяването на системата. Поне е, в е, Португалия положението ни показва, че след толкова години милиарди бяха налети в е, една частна банка, която да бъде спасена. През август 2014 година беше установено, че най-голямата частна е, частна е, банка в е, Португалия успя да увеличи своите активи чрез милиардите, които имаше възможност да получи благодарение на взетото решение. Банковия съюз трябва да ограничи тези отрицателни последствия за суверенитета и за националната парична политика на всяка страна. Националният суверенитет е особено важен за банковия сектор, който в Португалия е стратегически. Благодаря. Thank you. This seems unlikely to happen. Now we have this. Благодаря. Сега след като имаме този механизъм, той трябва да действа и то по възможност по демократичен начин. Куентин Дейвис от Камерата на лордовете. Благодаря, господин председател. Искам да поставя въпрос. Не зная какъв е отговора, но той ни засяга. Както знаем, през последните няколко дни имаше изявления и действия от страна на гръцкото правителство, което доведе до криза на доверието сред тези, които държат а, а, дълга на Гърция, както и тези, които имат а, а, акции, както и сред а, вложителите в гръцките банки. Тази ситуация може да се влуши драматично в скоро време. Може да а, има фалит от страна на Гърция. Банките а, също могат да увеличат лихвените проценти, което прави още по-вероятен фалита. И така много от служителите могат да прехвърлят средствата, които държат в банките, в други банки в Европейския съюз или да ги държат у дома си. Не трябва ли да се защитят вложителите? държавите членки отговарят за въвеждането на схеми за гарантиране на вложенията, на депозитите. ЕЦБ остава като заемодател от последна инстанция. Защото е възможно да се получи а, за вземане а, на а, банките и на използване на вложенията в тях по недобросъвестен начин, дали Европейският съюз ще използва предвиденото в директивата за разрешаване на банкови кризи, за да могат да бъдат закрити банките в Гърция, което е малко вероятен сценарий. Този проблем е създаден от гръцкото правителство а, и може да не се предприемат мерки за прилагането на възможностите за използване на занимодател от последна инстанция. И така, какво ще се случи? Това не е теоретичен въпрос, много бързо може да се реализира на практика, така че ние сме изправени потенциално под един кошмарен сценарий. И тъй като избраните а, политици а, имат отговорност пред своите избиратели, дали не трябва да се разговаря с ЕЦБ за разрешаването на тези проблеми. Благодаря ви. Жорж Жилкине от Белгийския парламент. Благодаря ви, господин председател. Финансовата криза не е от толкова далече. Тя струваше доста скъпо на публичните финанси. Оставаме с впечатлението, че някой счита, че работата по осъществяване на реформите е приключена. Трябва да е ясно кой осъществява контрол върху финансовите институции. Основните реформи, които бяха предвидени в края на предходния мандат на парламента, реформата Бърние, остава впечатлението, че няма нищо ново. Рисковите финансови практики, които се осъществяват от банките, какво е направено там, какво е направено по отношение на разделяне на банките според техния мащаб и риска за системата, които представляват те, какви са ефектите върху економиките на държавите, как могат да се финансират от банковите институции, реалната економика. Днес говорихме сутринта за ролята също на гражданското общество. Изглежда това не представлява особен интерес за националните законодатели на европейския законодател. Какво е мнението на Европейския парламент за тази програма за реформи? Дали са осъществени реформите, които бяха заложени в началото на економическата и финансова криза? Дали се счита, че всичко върви добре днес? Всичко е розово но все пак има огромен риск, като се замислим. И мерките предприяти от е, е, ЕЦБ по така наречения quantitative е, easing може да доведе до определено решение, до дали това е решението, което търсим. Трябва да се отговорим на тези въпроси. Благодаря ви. Няма други желащи да се изкажат. Така давам думата на Елиза Ферейра. Благодаря. Това беше наистина една много обогатяваща дискусия. Има две неща, които станаха ясно, ясни. От една страна започваме с една система, система, която все още не е довършена, тя непрекъснато се подобрява и има някои елементи обаче, които липсват, както казаха колегите. Ще се опитам да отговоря на лорд Дейвис. В настоящата марка Европейската Централна банка не отговаря за загуби на други, в други банки, но, в, но ние имаме банковия съюз и схемата за възстановяване на банки ще започне след 2016 година. Идеята е загубите на банките а, да се понесат от собствениците им и в крайна сметка интервенцията, която ще поддържат и, и в крайна сметка интервенциите ще имат за цел да подкрепят добрата част на банката, защото става дума за възстановяване на банката, а не за нейната ликвидация. Тези дейности ще бъдат финансирани и носени от самата банка, т.е. банковия сектор няма да трансферира загубите нито към Европейската Централна банка, нито към данъкоплатците. Но вие ситуация, в която може да има пренос на депозити, на блогове. Колегата от Кипър също спомена този факт. И това е причината. Ако имаме една обща схема за надзор с едни и същи разпоредби с контрол на европейско равнище, и ако имаме силен капацитет за възстановяване на европейско равнище, тогава вие като вложител би трябвало да е, имате гаранции както в една, така и в друга страна за вашите влогове, защото в крайна сметка сте покрит от една и съща схема за възстановяване. И това е именно елемента на стабилизация на кризата и този елемент ни е много нужен в момента. Радвам се, че е, много колеги споменаха този факт. А сега ще отговаря на господин Полоса. Вие споменахте системите, които имаме. Какво имаме? Имаме свободно движение на капитали – това означава, че имаме обща система от правила за банките, имаме нужда от надзор и от възстановителен механизъм. Тоест, грешките на банките трябва да бъдат поети от акционерите и от собствениците на банките. Това е повратен момент – в философията за банковия сектор, т.е. данакоплатците няма вече да плащат за грешките на банките. Ще се използват само такива средства при възстановяването, които са собственост на банките. Те ще дойдат от банките. И това е голяма разлика от миналото. Това мисля, че ще допринесе за стабилността на банковия сектор. А сега е, коментарите на Павло Гери. Е, прав сте в е, вашите коментари. Балансът между отговорността и отчетността е много труден. Трябва да имаме обща система, която да дава общи възможности, еднакви възможности на банките в целия Европейски съюз, независимо от държавата членка, в която имат седалище. Не би трябвало да имаме концентрация на банки в държави членки. Но това е проблем на бъдещо развитие, когато ще имаме развитието на европейските надзорни органи. Отговорност на парламентите е да се включат в тази дискусия. През 2010 година в Европейския парламент ние искахме обща култура да се възцари за общи правила в рамките на вътрешния пазар и то при и то с цел за създаване именно на такива сложни механизми, които ще са само от полза за, банко... за създаването на банковия съюз. Преди кризата държавите членки отговаряха за много неща. Сега обаче се вижда връзката между нуждата от надзор на банките и на целия финансов сектор на, общо равнище, на общностно равнище. Благодаря на Едуард Кабрита за неговите коментари. Е, на Пиенсо Едуардо. Вие говорихте за отчетността. Е, отчетността е много важна за доверието в цялата система. Има различни е, има различен опит с надзора върху банките, но според мен по принцип общ надзор е нещо положително, защото се знае съвсем ясно какви ще са критериите от надзорния орган. Надзо, надзорник и надзираващ са независими. Това е много важно. На френски. Е, е, Относно разделянето на банковите функции, парламентът продължава да работи. Имаме докладчик, и докладчик в сянка. Процедурата е в ход. Ще изготвим доклада. Всъщност той е вече на окончателния етап от изготвянето му от докладчика. Разглеждането на измененията ще бъде на 23 февруари, а гласуването е на 24 марта. Тоест процедурата е в ход. Имаше сериозен дебат вътре в Европейския парламент и искам да ви приканя да дадете и своя принос, тъй като това е въпрос, който може да не е толкова видим, но ситуацията, за която се отнася, е много по-основателна, отколкото предви, като се имат предвид всички промени в законодателството и институциите, за да можем да се справим с кризи в големи европейски банки. Трябва внимателно да следим това, което се прави в САЩ, в Обединеното кралство, както и да се следят стратегиите на държавите членки които са в същата посока и ангажират националните парламенти. Ние следим развитието в различните детайли, но всъщност темата, която обсъждаме тук, не е просто штриха, а тя е сериозен проблем. Благодаря ви. Ние успяхме да се вместим във времето. Считам, че ние имахме две много ползотворни мини заседания. Бихме искали да имаме по-засилено сътрудничество помежду ни и в бъдеще. Имам предвид, в частност, по втората тема, която изисква да поддържаме контакти. Както Елиза ни напомни, регламента позволява на националните парламенти да дават свои бележки по годишния отчет. Необходимо е да имаме обмен на информация, така че изпращате ни вашите коментари. Нека да координираме своята работа, за да може единия надзорен механизъм действително да бъде подотчетен. Считам, че това е, е революционна стъпка. Хората в Европа не са наясно е, напълно колко промяна а, е, изисква всичко това, за да се гарантира един истински надзорен механизъм, който е независим като орган, но трябва да бъде и отчетен. Надявам се, че ще ни помогнете да работим съвместно за една устойчива банкова система, която е в полза на гражданите и на економиката. Благодаря ви. Сега ще приключим заседанието и в 14.45 ще продължим с пленарно заседание.